ясно, че политическите и социални последици от неприемане на, доклад, на законодателството ще бъдат много значителни. Председателят. Благодаря. С това приключваме дебата. Утре в 12 часа на обед гласуваме. Следващата точка по дневният ред е изявление на комисията за форума за единия пазар. herrn kommissar dalli das wort erteilen. herr kommissar! mr president honourable members the economic and Господин председател, уважаеми депутати, економическата и финансова криза ни кара понякога да забравим за последиците върху хората. Затова е добре да поспрем малко и да си помислим крайната цел на всички наши реформи, а именно социалното и економическо добруване на нашите съграждани. Трябва да поемем тази отговорност към нашите граждани. Те са и потребители, и работещи, и спестяващи, работещи или собственици на компании, големи или малки, и е, ръководители на регионално или местно ниво. Те са първите, които изпитват последиците от ударите върху е, единния пазар. И ние трябва да им покажем, че единния пазар носи конкретни ползи. Затова организирахме един форум в Краков в началото на октомври с партньорство с парламента и полското председателство. Над 100 до... над 1000 души присъстваха на дискусиите и той бе наблюдаван от над 10 000. Искам да благодаря на госпожа Роза Тун и на други колеги, които участваха с много голям ангажимент в този форум и го изведоха до успешен край. Там бяха представени всички заинтересовани, всички участници в общия пазар. Извадихме си съответни заключения, дадохме конкретни примери е, в полза на политическите дискусии в смисъл, че пазарът помага в момент на кризи. Също така имахме възможност да оповестим и реформите, които предприемаме. Ние също така трябва винаги да разпространяваме информация за, ин, за инициативите си от момента на обсъждането им до момента на прилагането им изложихме и резултатите относно едно проучване за 20-те основни теми на загрижеността на гражданите. Там се очертаваше и необходимостта от по-добра информация и по-ефективно приложение на разпоредбите за единния пазар за признаване на професионалните квалификации, социалните осигуровки и по обществени поръчки, защита на интелектуална собственост, особено между страните. Декларацията от Краков, изготвена от участниците, сега трябва да бъде приложена на практика със съответни мерки. Три основни аспекта на дейност има в този смисъл. Първо, да бъде по-сигурен пазара за гражданите, за да могат те да имат доверие в пазара и да си знаят правата, когато е, купуват стоки в е, друга страна или по интернет, или когато пътуват в Европа. Да се упростят е, процедурите за признаване на професионалните квалификации, за да може да се осъществява по-лесно придвижване на граждани във вътрешния пазар – и да няма административни пречки. Да се засили законодателството за командированите работници и да се търси баланс между економическа свобода и основни права. Да се дадат повече права на потребителите на вътрешния пазар. Комисията вчера одобря и пакет от мерки за потребители, които пазаруват е, по линия, е, по интернет, за механизми за альтернативно решаване на спорове с търговците, без да се стига до съд. Освен това, за електронната търговия трябва да е, разпръснем митовете за този нов вид е, потребление и да направим така, че той да се използва в възможно най-голяма степен. Второ, економиката на вътрешния пазар трябва да стане по- динамична. Трябва да се прилага директивата за услугите. Трябва да се обърнем и към бизнеса и да се подобрят условията, в които той работи, за да има повече конкурентност и по-малко административни пречки. Ред конкретни мерки могат да се предприемат. Създаване на единен патент – което ще подкрепи творческото развитие на мисълта в Европа, защита на интелектуалната собственост, възможност малки и средни предприятия да участват, да имат достъп до рискови капитали, упростяване на счетоводните правила и упростяване на правилата за обществени поръчки. Трето, улесняване на публичната дейност – ще има директива за публични поръчки, за да бъде по-лесно. Ще се работи и по въпросите за социалното интегриране. Също така търсим да попълним правния вакуум за взаимоотношенията между договарящите се страни, е, частни договарящи се страни, било то чрез търгове или договори. Трето, имаме за цел да подобрим отношенията си с трети страни в процедурите по търгове. Всички тези марки, мерки се изпълняват в рамките на акта за вътрешния пазар и 2012 година ще бъде ключова за постигане на тези реформи. Тя ще бъде решаваща за развитието на вътрешния пазар – Надяваме се, че ще работим с всички, които участват на единния пазар. Ще има една седмица посветена на единния пазар, където ще се организират много мероприятия в страните членки, включително и в Брюксел. Надявам се, че и вие ще участвате в е, това отбелязване на 20 годишната на единния пазар в Европа. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега от името на политическите групи първо давам думата на господин Шваб за две минути. Благодаря, господин председател, за поканата да се обърна към парламента. 3 и 4 октомври беше проведен форум в Краков, както каза и комисарят. Имаше широко участие. Краков не е голям град, но можа да събере хора, които се интересуват от въпросите на вътрешния пазар. Мисля, че законодателните предложения вече са в напреднала фаза. Има доста голямо единомислие по тези въпроси в парламента. Искаме да се подобри защитата на потребителите, искаме да има альтернативни възможности за разрешаване на споровете, искаме да се развие електронната търговия, да се развие трансграничната търговия, искаме да се постигне упростяване на процедурите за обществени поръчки. Всички политически групи подкрепят тези предложения. Професор Монти ги включи в програмата и ги изпрати на президента, заявявайки, че не става дума само за управление, економическо управление, а и за управление на а, единия пазар, да има определени правила, които да се спазват от участниците на паз... вътрешния пазар. Затова, господин председателю, в заключение искам да кажа, че подкрепям заключенията, направени от форума за единния пазар. Беше подчертано, че министрите са готови да приемат повече регулиране, ако това ще доведе до подобряване на вътрешния пазар. С акта за единия пазар – Искаме да се уредят максимално добре въпросите, свързани с регламентирането на пазара. Искаме по-малко бюрокрация за малките и средни предприятия. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Гепхарт. Благодаря. Господин комисар, този форум, който се проведе в Краков, имаше огромен успех – трябва да го подчертаем отново. Искам да благодаря на колегата Луи Грек, защото това беше негова идея да се проведе форум от такъв характер, за да видим какви са 20-те основни основания за безпокойство на нашите граждани да разгледаме какво безпокои гражданите, защото вътрешния пазар не е нещо абстрактно, той трябва да дава добавена стойност. Имаше различни теми, като взаимното признаване на квалификациите, да могат младите хора да откриват банкови сметки в други страни, да има правна яснота, да може да се реализира електронна търговия, да се укрепят малките и средни предприятия и много-много още други теми. Това са все сфери, в които можахме да разгледаме какви са проблемите. В бъдеще трябва да се фокусираме в по-голяма степен на решенията, които можем да предложим. Вие обещахте действия следващата година. Ние в парламента, моята група, групата на социалистите и демократите, ще реагираме положително на вашите предложения. Председателят, благодаря. За три мин... минути господин Бошой. Уважаеми колеги, уважаеми комисар Дали, както беше многократно подчертано, развитието на единия пазар не е само сферите на, меж... на европейските институции, а изисква диалог с потребителите, предприятията, националните власти, социалните партньори, съдиите и прочие. Това беше и целта на форума в Краков и имаше успеха. Аз съм член на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и трябва да кажа, че участието ми в този форум беше много ценен опит. Имаше конструктивен диалог, който ни даде информация какво според гражданите а, са приоритетите за бъдещото развитие на единния пазар. Нещо, което по мое мнение е много важно, което беше откроено на форума. Повечето от гражданите, дори някои от нас, е, гледаме на законодателството в сферата на единния пазар като твърде техническо. Понякога това е вярно, но бях доволен да констатирам, че на форума присъстваха граждани които разказаха собствените си истории, свързани с единия пазар, което ясно показва, че единият пазар е преди всичко за гражданите, за обикновените хора, които, за съжаление, изпитват трудности, когато трябва да упражняват правата си. Искам да благодаря на полското председателство за пълната им ангажираност с развитието на единия пазар и за това, че предложиха декларацията от Краков на съвета по конкуренцията. Ние искаме да се постигне нещо чрез комисията, парламента, съвета, да отчетем, че вземаме на сериозно приоритетите, заложени в Краковската декларация и да предложим ефикасни решения, които да се приложат на практика. Да накараме хората да разберат, че законодателството може да бъде ефикасно при ефикасното му предлагане на място. Мисля, че подобни форуми трябва да се организират и в бъдеще, защото по този начин постепенно ще могат да се примахнат и оставащите пречки и да се доближат гражданите до единия пазар. Затова аз изцяло подкрепям идеята за форум за единия пазар онлайн като форма на постоянен диалог с всички заинтересовани страни. Следващата година ще отбележим 20-та годишнина единия пазар, като организираме различни прояви във всички държави членки, както вече беше споменато тук. И на последно място, но не и е по значение, искам да благодаря на всички, които работиха за организирането на форума за единия пазар, да поздравя Европейската комисия, комисарите Дали и Барние, парламентът, полското председателство, както и всички граждани, предприятия, НПО и други заинтересовани страни, които допринесоха за успеха на първия форум за единния пазар. Благодаря ви много. Благодаря, господин и Господин Харбър има думата. Благодаря, господин председател. Както като председател на парламентарната комисия, искам да благодаря на комисаря Дали за енергичното участие във форума, също така и на комисаря Бърние. Е, убеден, убеден съм, че успехът на форума за единния такт е очевиден. Какви заключения можем да извлечем? До изграждането на този пазар ще зависи от партньорството. Това не може да се осъществи само възоснова на регламенти от Брюксел. Не може да се из... осъществи от отделни комисари, от отделни държави членки, защото е очевидно, че държавите членки трябва да работят заедно, за да доизградят вътрешния пазар, за да изградят механизъм за альтернативно решаване на спорове онлайн. Това, е, това става ясно от е, усилията, които полагаме. Е, лошо е, че полското председателство не е тук. Полското председателство изигра много важна роля. За тях вътрешния пазар е важен приоритет. Изграждане, приемането на акта за единния пазар е изключително важен приоритет. Мисля, че в заключение бих казал следното. Най-важният въпрос, който извляках от дискусията с ентусиазирани за вътрешния пазар хора, е, че ние не представяме достатъчно ясно ползата от вътрешния пазар. Благодаря ви за чудесната работа по интернет. Тя дава възможност на моята комисия да разпространява тази информация. Председателят благодаря господин Харбър, господин Трианта Филиди, за една минута. Благодаря господин председател начинът по който ще се доизгради вътрешния пазар ще определя за бъдещето на Европа. Европа, разбира се, има нужда от функциониращ вътрешен пазар, пазар на който трябва да се характеризира с солидарност, да и да се защитят индивидуалните и колективни права, т.е. да се съчетаят социалните и економически аспекти. Смятаме обаче, че акта за единния пазар не отговаря на стремежите на хората. Ние искаме общественото благо да бъде поставено над пазара. искаме да има социални гаранции, за да бъдат защитавани гражданите, да бъдат защитавани техните работни места и условията на труд в не по-малка степен, отколкото конкурентното право. Не бива да се допуска подкопаване на социална Европа. Има альтернатива. Ако трябва да я кажа просто, тя е хората преди печалбата. Това е альтернатива не само за нас, но и за цялото човечество. Благодаря, каза председателят. Сега други оратори. Госпожа Тун и Хохенштайн. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на комисаря за много любезните думи към всички, които участваха в организирането на този форум. Този форум даде крила на всички, които работят всеки ден, за да бъдат премахнати всички пречки пред единния пазар. Ние искаме всички европейци да могат да извлекат полза от единния пазар и потребителите, и фирмите. Благодаря на комисаря Барние, който се ангажира в организацията на форума и благодаря на Генерална дирекция вътрешен пазар. Рядко споменаваме генералната директорка на тази дирекция, но нейната роля беше много важна. Присъединявам се към казаното от колегите преди мен. Трябва да продължим диалога с обществото. Трябва да продължим да се вслушваме в гласа на обществото. Декларацията от Краков е ясна. Този резултат трябва да трябва да продължим работа по този резултат. Откъде идва идеята този форум да се проведе в Брюксел? Доколкото разбирам, това решение все още не е взето и то трябва да бъде взето съвместно от парламента и комисията. Има и други предложения за следващия форум. Последно, господин председател, благодаря, казва председателят. Колегата Корея де Кампус има думата. Господин председател, господин комисар Дали. Първият форум за единния пазар е идея, която се проведе на практика в Краков. Много полезен и богат дебат се състоя с представители на местни и регионални власти и на гражданското общество. На 12 април комисията излезе със съобщение – за стратегиите и 38-те приоритета на, в акта за единият пазар. Но за да има единен пазар, трябва да има доверие. Доверие от гражданите, от потребителите. Доверието не е нещо, което съществува само по себе си. То трябва да бъде създавано и е, проблемите на единния пазар не са черно-бели въпроси на покупки и продажби. Има нужда от много мерки, мерки за устойчиво развитие. Ние трябва, единният пазар трябва да е символ на Европейския съюз. Председателят, благодаря. Господин Кожушник. Е едини нас. Благодаря, господин председател. Единният пазар или вътрешният пазар е единственият инструмент, който гарантира работни места и растеж в Европа той вече е, има своето раз, реноме. Той съществува от 20 години и в Краков именно се отбеляза неговата история. Много колеги имат принос за развитието на пазаря. Искам да благодаря на колегите, които участваха във форума. Той действително бе много успешен. И това се уверихме дори и вчера. Вчера колежката Ружа Тун бе определена за най-добрия депутат в е, единния пазар. Пасеску, Rolul pieței unice este decisiv. Стигнахме до процедурата на спонтанни изказвания. Госпожа Базеско. Пазарът е един от основните фактори за възстановяване от економическата е, стагнация. Ние трябва да имаме ясен механизъм за контрол за нормите на пазара, защото това също гарантира успеха му. Трябва да се направят и повече усилия за прилагане на европейското законодателство. Според е, последните проверки, моята страна е една от десете страни, които са отбелязали успех в е, прилагането на европейското законодателство с е, забавяне от средно 2,8 месеца. С този си резултат Румъния взема четвърното място в Европа. И работи за съвместната дейност на всички нива на ръководство за постигане на нормите на вътрешния пазар. Благодаря, госпожа Тикао сега. Консолидирането на единния пазар изисква да има мобилност на работниците, признаване на квалификациите, електронна търговия, и едина мрежа и обслужване на едно гише. Бих искал да се насърчи мобилността на работниците, да се улесни признаването на професионалните квалификации, защото това е важен въпрос и за командированите работници. Трябва да увеличим доверието сред потребителите, сред малките и е, средни предприятия, за да използват е, те е, по-често интернет. Трябва да развием електронния пазар, да има взаимно признаване на електронните подписи. Нуждаем се от европейско законодателство и за закрила на личните данни. Благодаря. Госпожа Галпелц. Благодаря, господин председател. Форумите са нещо важно, тъй като на тях се обменя информация, има възможност за споделяне на идеи. Нашите цели за създаване на заетост могат да бъдат реализирани само ако Европейския парламент има пълно участие в процеса. Взетите решения трябва бързо да се прилагат на практика. Държавите членки трябва да изпълняват поетите ангажименти, особено по отношение на обмена на информация. Това е важно за малките и средни предприятия, които трябва да бъдат взети предвид. За сега те не са в центъра на вниманието. Трябва да намалим административната тежест за тях. Очакваме да излезе проучването за положението с бюрокрацията за малките и средни предприятия. Господин Шекерски е следващият оратор. Необходимо е да се подкрепи единия пазар. Това е особено важно през периоди на криза, тъй като той е в основата на Европейския съюз. Комисията предложи един пакет от мерки, чиято цел е да се подобри единият пазар. Става дума за акта за единия пазар, който беше лансиран от комисаря Барния. Става дума за комплекс от мерки, които трябва да са в полза на работниците, на предприятията и потребителите. След създаването на единния пазар, който се базира на четирите свободи, вече изминаха 20 години. Потенциала за растеж на този пазар не е използван изцяло. Няма съмнение, че тук става дума за наложителни мерки, за да може този основен двигател на европейската економика да бъде изцяло използван. Благодаря. Колегата Карас. Благодаря. Най-напред искам да поздравя госпожа Тюнен Хохенштайн мисля, че този форум трябва да се превърне в постоянен орган и двигател на вътрешния пазар. Вътрешният пазар не е доизграден. С друг... Има много закони, които не се прилагат. Има огромен потенциал за растеж и заетост. Ето защо ние трябва да направим това, за което сме поели ангажимента, не да приемаме нови регламенти. Ето защо трябва да направим всичко възможно държавите членки да изпълнят всички правила, всички регламенти и това да стане незабавно. Форумът трябва да бъде годишно, е, годишен е, орган, който да определя приоритетите. Председателят благодаря. С това приключихме спонтанните изказвания. Комисарят дали има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря много, почитаеми депутати. Току-що приключилите разисквания бяха, са много важни в контекста на нашите усилия да отговорим на кризата решението на и преодоляването на кризата зависи от ефективното функциониране на вътрешния пазар. На своя ред това зависи от потребителите и фирмите. Както казах в встъпителните си думи, ние поставяме акцента върху социалния аспект на вътрешния пазар тъй като не можем да прокараме разделителна линия между потребителите и трудещите се, които участват на вътрешния пазар. Мисля, че в встъпителните си думи казах, че целта на всичките ни усилия тук е добруването на европейските граждани. Тяхното добруване, Тяхният напредък няма да се постигнат а, чрез воденето на а, статистика, а само чрез а, осигуряването на високо качество на живот. Вашата решителност ще бъде много, важна, много важен принос. Господин Харбър каза, ние трябва да работим заедно. Парламентът, комисията, потребителите, фирмите, всички трябва да работят заедно, за да стане единният пазар реалност. Мога да ви гарантирам, че в комисията 15 е, от комисарите са поели ангажимент. Очакваме същия ангажимент е, и от Европейския парламент и а, приоритет на, вси, на а, документите за единният акт. Форумът в Краков не е първият и последен форум. Ние сме убедени, че неговият успех говори за значението на този а, форум и необходимостта той да се превърне в постоянен, но действащ орган и да се организират множество подобни мероприятия. Не можем от сега да определим честотата на форумите, нито пък можем сега да определим къде точно ще се проведе следващият форум, не са, взе, не са водени дискусии, все още не са взети решения. Както казах, е, това е колективно начинание, следователно има нужда от колективен а, диалог, в хода на който да се уточнят тези детайли. Обеден съм, че ние трябва да продължим да надграждаме върху постигнатото мисля, че това са все стъпки в правилната посока. В в усилията ни да постигнем много достойната цел функционираща единен пазар. Сега, госпожа Тюн, съвсем накратко обаче – благодаря много, господин председател. Господин комисарят отговори на моите коментари. Искам да довърша своето изказване, което беше прекъснато и да подчертам това, което казахте за избора на място, на което, в което ще се проведе форума. В Брюксел се провеждат множество събития и ако форумът в Краков постигна успех, той е и защото той даде възможност да излезем от Брюксел, да се срещнем с хората, с които нямаме повод да срещаме всеки ден тези 10 000 граждани проявиха интерес, очевидно говорят за необходимостта от правилно решение за мястото. Приключваме дебата. Гласуването ще бъде утре на обяд. Следващата и последна точка в дневния ред за днес са едноминутните изказвания в съответствие с член 150. Първи е господин Токеш. Благодаря.